бихме се радвали, ако вие сте честен посредник за решаването на този проблем. Господин Кус, за една минута. Норевале Кус. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, когато преди 14 години станахте министър на семейството в Германия, Жена ми и аз се зарадвахме много, защото знаехме, че имате седем деца, а, имате много братя и сестри, а, а ние очаквахме нашето десето дете тогава. И смятахме, че вие ще се застъпите и ще правите добра политика за семействата. За съжаление, бяхме разочаровани. А, когато слушам речта ви днес, а, Разбирам, че е, вие искате е, Европа стъпила върху гръцката философия и римското право, но липсва още нещо. Не чухме нищо за християнските корени, за християнската основа на Европа. Без тях Европа не може да съществува. А, тази сграда ще се срине. И аз се притеснявам, че ще стане нова вавилонска кула този Европейски съюз и че ще се срути, защото е построен върху пясък. Много ми се иска вие да избегнете тази опасност. Благодаря. Господин Яки, една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, Европейският съюз започна процедура по член 7 срещу Полша. Някой си е решил, че не, е, не се спазва закона, че съдиите приемат да, да бъдат а, откраднати а, имотите на възрастни хора че не е, законно хората да имат поглед над съд, съдебната система и да има случайно разпределение на делата. Покажете ми, покажете ми един пример, не 8, не 7, не 10, един за решение, на което е взето в Полша, което да противоречи на решения взети в други държави членки. Мълчание. Мълчание. Госпожо министър, за това ви питам. Ще се, прекрит, ще се прекрати ли тази много смешна и несъстоятелна политика по силата на член 7? Госпожа Добравка Суиц. Благодаря ви. Госпожо фон Лайен, благодаря ви за встъпителното изказване. Бих искала обаче още веднъж да ви припомня, че тук в нашият парламент проведохме процедурата за избиране на водещия кандидат и имахме нашия водещ кандидат господин Вебер, но за съжаление поради външни от наш фактори системата се провали и вие се оказахте кандидат. Радвам се, че все пак беше спазен принципа за относителното мнозинство тук в парламента и че вие като представител на нашето политическо семейство сте днес тук. Също така се радвам, защото сте жена и се радвам заради позициите ви относно равенството на половете. Казахте ни как си представяте е, състава на бъдещата комисия, казахте ни и каква е, е позицията ви спрямо жените, които все пак представляват 50% от е, населението на Европа и населението на света. Идвам от Харватия. Последната присъединила се към Европейския е, съюз държава членка. Знам, че имате добри взаимоотношения с нашите правителство и в частност с нашият министр на отбраната, но трябва да кажа, че не чух достатъчно за равенството между Исток и запад, за, за равенството между членовете на шенгенското пространство и тези, които все още не са членове. И също така бих искала да чуя каква е позицията ви относно разширяването и в частност разширяването към Западните Балкани. Радвам се, че в изказването си споменахте принципът, че не човекът трябва да служи на економиката, че економиката трябва да служи на хората че не бива да харчим повече средства от тези, с които разполагаме. Тоест, преди всичко трябва да имаме приходи, след което можем да започнем да ги разходваме. Вашата нова зелена сделка също е, е достойна за похвала, независимо от това дали зрените ще ви подкрепят или не. Тя е важна за нашите деца, за бъдещите поколения и ви подкрепям в тази инициатива. Нарадвам също така, че по отношение на миграцията ще подкрепите плана за Африка. Спомням се, че господин Вебер дори предвижда се създаването на поста комисар, отговарящ за взаимоотношенията с Африка. Надявам се е, да продължите да го правите, като нормално с това защитавате Европа като континент. Благодаря ви и припомням на всички членове на Европейския парламент, момент причините, поради които сме единни тук, т.е. да гарантираме да благоденство и демокрация за всички. Думата има господин Морено Санчес за една минута. Так, работи ли? Благодаря, господин председател. Госпожо Фандерлайн, добре е дошла в къщата на европейските граждани. Вие не бяхте водещ кандидат, не сте и социалистка, поне за сега. Може би ще видим какво ще стане до края на мандата. Но, знаете, че а, за да станете председател на комисията, социалистите трябва да ви подкрепим. Тоест, трябва да вървиме заедно и да а, изпълните ангажиментите, които направихте пред нас. Ние искаме повече социално справедливост, минимална европейска заплата, гаранция за младите и за децата. Ние подкреп, подкрепяме и вашето виждане за равноправието между мъже и жени, равноправно заплащане, защита на жените срещу нас... домашното насилие и равноправи и равнопоставеност в бъдещата Европейска комисия. Госпожо Фанлен, ако сте избрана, ще, ще трябва да работиме заедно, за да изпълним тези ангажименти с директиви, регламенти и други инструменти, е, включително и финансови, които са необходими за постигането. Госпожо, ако вие бъдете избрана, ще, ще работиме с голямо удоволствие с първата жена, председателка на Европейската комисия. На добър път, господин Катайнен за една минута и много ви моля спазвайте времето, което ви е отредено. Благодаря, господин председателю. Госпожо фон дер Лайн, във вашата програма вие отдадохте приоритет на проблемите свързани с климата. По време на дискусията много колеги искаха конкретни действия, мерки и решения. И аз искам да говоря за климата и проблеми свързани с горите, защото тези два въпроса са много свързани. Когато се стремим да постигнем целите трябва да имаме предвид стратегията за отказ от електроенергия, от изкопаеми горива. Горското стопанство трябва да бъде по-добре управлявано, а не да се намалява потреблението на а, дървен материал. В а, цяла Европа потенциала на горите по-скоро е част от а, е, решението, а не от е, проблема, свързан с а, е, климата. А, колегата Колая за една минута. Thank you, Mr. President. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо фон дер Лайн, в рамките на последната публична консултация мнозинството от заинтересованите страни отказ, отхвърлиха ново преразглеждане на система за носене на отговорност в директивата за електронните устройства и за електронната търговия. Знаете, че друг важен, друг противочив въпрос беше въпросът за филтрите. Над 250 хиляди души само в Германия протестираха срещу унищожителният член 13, който се превърна в член 17 от директивата за авторските права и против въвеждането на филтри при качване на съдържание беше подписана и най-голямата петиция в историята на Европейския съюз от над 5 милиона граждани. И въпреки това, вие е, настоявате за преразглеждане директивата за електронната търговия и е, за е, обновяване на правилата за носенето на отговорност. Така че може да ни кажете за какво точно говорите и ви припомня, че принципът за Safe Harbor си остава ненакърнен, както и да поемете ангажимент, че няма да прилагате нови филтри. Благодаря ви, господин Бек. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, еврозоната заедно с Япония имат най-низкия растеж и най-високите данъци в развития свят. А, нов данък върху въглеродните емисии изисква мнозинства. А, това поставя под въпрос вземането на решения на европейско ниво. В Европейския съюз се дават много средства за външни консултанти, особено фирмата McKinsey това се случи в Германия. И въпреки това, в Бундесфера половината от оръжията са неизползваеми. В Германия се пишеше, че Макин се използва немското правителство като банкомат от който тегли парите на дънакоплатците. И за това искам да попитам Искаме ли да въведем данък върху консултантите и техното използване? Онези, които ще ни кажат как най-добре да прилагаме политиките по отношение на климата а, и на данъците. Господин Вондра, за една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, миналата седмица ви слушах в изслушването на нашата политическа група и вие направихте много обещания, но във вашето вчерашно писмо и от вашата реч днеска ме, много ме разочароваха. Вие се придържате към исканията на зелените и сте готови да изпълните 95% от техните искани. Вие, когато разговорехме, вие казахте, че техните цели са нереалистични и едно об, об, една, об, едно общество, което е без въглероден отпечатък е общество, което няма да съществува. В е, Китай всеки се возеше на велосипед, когато в Европа всички имат коли. Смятате ли, че ще, ще бъде хубава Европа, когато някои милионери а, карат майбек с а, слънчеви батерии, а всички останали карат а, велосипеди. Това ли е вашето, вашата визия за Европа, която да е конкурентоспособна спрямо Китай? Господин Шон. Ursula Adus, 40 Calig благодаря ви. Господин председател, бих искал да Приветствам госпожа Фон дер Лайн. Добре дошла. Надявам се е, да се чувства добре тук. Нейното изказване преди две седмици в нашата група и днес тук беше наистина запрешително. Доказахте, че, че сте жена с огромен талант, с хладнокръвие и разполагате всички нужни качества, за да станете председател на Европейската комисия и се надявам да получите подкрепата на повече от 400 от членовете на този парламент. Споменахте много обла... важни области. Най-важната тема в време на европейските избори беше борбата с измененията в климата. И е, се радвам на вашите визия в това отношение. Но нали, бих искала да гарантираме, че в прехода към нисковъглеродна економика не пренебрегнем никого. Имаме нужда от справедлив право за всички. За фермерите от Италия, работещите в стоманодоби в Германия или в въглеродните завиглища в Полша. Споменахте и системата за водещите кандидати. Вие сте жертвата или спечелилата от тази система. Може да се спори и по въпроса, но ще съгласни, съгласни с идеята да се изработи, да се изготви една работна група от представители на съвета, комисията и парламента, за да видим как може да се приложи този принцип за бъдеще и по този начин да спасите целият процес. Радвам се наказаното от вас по отношение на Брексит и за последователността в отговорите, които дадохте на заседанието на групата на НП миналата седмица и а, отговорите, които дадохте тук. Тоест, а, гъвкавост по отношение на нуждата за а, още едно отлагане, ако има нужда от такава. Също така се радвам, че отново потвърдихте подкрепата си за Ирландия в миналото, както имахме пълна подкрепа от страна на Жан-Клод Юнкер, Мишел Барние и останалите членове на Бъдещата комисия. И най-накрая държа да отбележа, че вие сте в най-добра позиция да приложите истинско равенство на половете. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Либерацки. Има думата за една минута. Благодаря, bardzo, panie przewodniczący Много благодаря господин председател, Госпожо Фандерлайн. от името на полските социал-демократи искам да ви кажа, че в всички дебати, всички разговори ви се представихте много добре. Радвам се, че поехте ангажимент във връзка с върховенството на закона. Тук не бива да допускаме никакъв компромис. Околната среда, здравословната и безопасна храна и здравеопазването. Всичко това са важни теми, които не бива да бъдат пренебрегвани. Радвахме се, че се застъпихте и за укрепване на политиката на сближаване. Споменахте минималните заплати. Те обаче трябва да отговарят на условията в отделните държави членки в връзка с политиката по отбраната, смятам, че имаме дефицити по отношение на източна Европа и Русия. Спомена се и разпределянето на висшите постове в Европейския съюз. Германия, Франция, Италия е, са първо ниво, Испания, Холандия са а, на второ място. А, надяваме се, че това ще се промени за бъдеще. Господин Кючук има думата сега. Благодаря, господин председател. Госпожа Фондер Лайен, определено Европейския съюз има нужда от промяна. Това беше и посланието на европейските граждани на последните избори. Повече от ясно е, че те харесват Европейския съюз, но не го одобряват в този му вид. Искат да го видят реформиран, ефективен и работещ за тях. задълбочаването на вътрешната интеграция е от съществено значение но тя не трябва да става за сметка на разширяването на съюза. интеграцията на държавите от балканите е ключов въпрос за бъдещето на европейския съюз. напоследък се вижда че за тях за балканите се говори като зона на сигурност но не и като част от европейския съюз. отсъствието на бъдещ комисар по разширяването ще бъде недвусмислен знак че регионът е изоставен второ днес имаме не просто съюз на различни скорости а съюз на различни стандарти при храните при техниката при международния транспорт. едни са в шенген а за други се прилага неефективен механизъм за сътрудничество и проверка. въпросът ми е какво конкретно ще направите в тази посока? от отиващата си комисия чухме много обещания но без конкретни резултати за съжаление. и приключвайки много е важно да се приключат преговорите по многогодишната финансова рамка до края на тази година за да започне изпълнението в началото на. две хиляди и двадесет и първа година благодаря ви. Госпожо фон дер Лайн, идвам от а, Литва и много сега с радост ще подкрепя кандидатурата ви, тъй като благодарение на вас и на решението на а, германското правителство, НАТО разположи свои а, сили в Литва и по този начин ние се чувстваме в много по-голяма безопасност. Обеден съм, че вие ще бъдете много предпазлива и отлична председателка на Европейската комисия. Евро... За нас Европейския съюз не се свеща само до вътрешния пазар и не само източник на економически растеж и социална сигурност. Европейския съюз не е само инструментът за борба с измененията в климата всички облаги, идващи от Европейския съюз, за нас стават още по-видими, когато на национално равнище започваме да се сблъскваме с предизвикателството на средносрочната економическа стангация стагнация. Но едновременно с това Европейския съюз гарантира нашата геостратегическа стабилност. Европейския съюз има уникални инструменти за да се превърне в едно пространство на сигурност и върховенство на закона на Европейският парламент. Инструмент, с който разполагаме е разширяването. Ние в Литва и Успехът, който постигнахме, сме доказателство за успеха на този инструмент, който представляваше поява на европейска солидарност от началото на 90-те години насам. Ето защо ви моля като нов председател на Европейската комисия да поведете една амбициозна политика за, за разширяване. Най-напред към страните от Западните Балкани, след което страните от партньорство Украина, Украина, Грузия и Молдова. Гражданите тези държави е, заслужават нашата солидарност, а пък ние с е, заслужаваме мир и стабилност в нашия континента. Успешното присъединяване на Грузия, Украина и Молдова ще покаже ясно, че Европейския съюз е най-добрият инструмент за положителна промяна в Русия. Обеден съм, че под ваше ръководство Европейския съюз може да постигне тези амбициозни цели. Желая ви успеха. Благодаря ви. Дан Ника има думата за една минута. Președинте, домна Фондерлайнен, der să vă spun că mi-a plăcut abordarea progresivă. Госпожо председател, госпожо Вандерлайн. Аз харесах вашето проевропейско изказване, както и съдържанието на писмото, което изпратихте. Като ръководител на Румънската социал-демократическа група, ще гласувам за вас. Защо? Защото се надявам, че ще направите нещо срещу дискриминацията спрямо източна и Средна Европа, че ще премахнете раз, раз, различните, различното третиране на тези, които са в Шенген и тези, които са извън за това, че гражданите няма да бъдат разглеждани като първа и втора категория. Това надявам се да въжи и за, в областта на земеделието. Земеделците от Средна и Източна Европа получават два пъти по-малко подпомагане от тези в Западна Европа. И казвате, че трябва да има равноправие и справедливост. Надявам се, че ще се намерят необходимите средства за енергийният преход, защото в противен случай много хора, мъже, жени и деца ще бъдат засегнати от промените. Господин Парт. Скъпа госпожа Фандерлайн, скъпи колеги, Европа има нужда по, от по-силна външна политика и политика по сигурността. Защото без такава политика много други решения ще бъдат безмислени. И в тази област Европейската комисия трябва да покаже амбиция. Радваме се, че комисията, Европейската комисия ще се ръководи от председател с опит в областта на отбраната и разбиращ дефицитите, които трябва да бъдат отстранени, включително и в сътрудничеството с НАТО. Госпожа Фондерлайн допринесе за укрепването на възможностите за отбрана, включително и в Източна Европа. Радваме се, че тя ще бъде първата жена, която ще стане председател на Европейската комисия. Аз подкрепям кандидатурата на госпожа Фондерлайн заради нейния опит в областта на отбраната и сигурността и смятам, че ние имаме нужда от фигура като нея, за да се укрепи Европа. Госпожа Мецула за минута и половина. Благодаря ви. Ако някога е имало видима, видима поява на успеха в Европейския съюз. Вие сте това. Над личностите Европа олицетворява надеждата и отвъд политиките представлява равенството. Нашия проект вдъхновява хора от всички поколения, всички страни, но трябва да продължаваме да работим. Не сме безпогрешни подходът ни е, успя да извади много хора от бедността, но все още животът е много тежък за мнозина. И искам поколението на моите деца да смята, че Европа е отговор, както бяха уверени в това моите родители. Ето защо не можем да замълчим, когато се поставят под въпрос основните ни права. Не можем да, да приемем, че журналисти като Дафна Каролана, Галиция, са жертва на заплахи и в крайна сметка тя, беше, тя стана жертва на убийство преди 22 месеца. Не можем да допуснем следващото поколение да живее с повече пластмаса, отколкото с риби в морето. Трябва да намерим смело решение по отношение на климата. Ако не го направим сега, никога няма да го постигнем. Също така не може да допуснем въпроси като миграцията да се превърнат в екзистенциални въпроси, които обаче се обсъждат само в краткосрочни планове. Трябва да проявим солидарност на тези, които имат нужда от помощта ни, да проявим строго спрямо тези, които не заслужават закрила и безпощадно с онези, които се възползват от слабостта им. Доктор Фон дер Лайн, Радвам се за обещанието, което ни дадохте и знаем, че вие ще бъдете конструктивен партньор по пътя ни за Европа. Благодаря ви, господин Ларотюро. Има думата за една минута. Мадам Фон дер Лайен, Госпожо Вандерлайн, вие поемате по много амбициозен път в Европа за намаляването на емисиите CO2 до 2030 година и сте права. Това е въпрос на живот и на смърт, но за да се спечели за да спечелиме, трябват пари. Да, трябва банка за климата, трябват инвестиции. Но трябва да се направи и повече. 100 милиарда за екологичните проблеми на година за Африка, за научното, научните изследвания, за подпомагане на семействата, които трябва да минат през енергийния приход. Как да намериме 100 милиарда без да увеличаваме данъците? Като, като намериме къде са, къде са парите. В, в, е, Европа влиза 20% от печалбите а, а, под формата на данъци, а, а печалбите и растежа се а, е, увеличава. Ако искаме наистина да спечелиме битката на климата и мисля, че ви искате да го направите, в следващата МФР може ли да има 100 милиарда годишно а, за екологията, а, като се помолят акционерите да направят едно усилие а, е, само 5%. 5% е ли прекалено голяма сума, за да се спаси климата? Благодаря, госпожа Вал. Благодаря, господин председателю. Поздравление, госпожо Фондерлайн. Мисля, че се справихте отлично днес. Много от нас бяха много критични, включително и самата аз. Видяхме обаче, че вие показахте, че имате визия за Европа, че защитавате е, с е, страст и разбира се, много се радвам, че сте жена. Радвам се, че искате равно представяне на половете в новата комисия. Радвам се, че се ангажирате в борбата против домашното насилие и показахте, че искате нова политика за убежищата и миграцията. Имате и нова визия за постигане на повече сигурност в Европа. Аз мятам, че вие можете да държите юздите здраво в ръце и да водите Европа в правилната посока, за да бъде тя ам, по-силна. Господин Мурашан. Благодаря ви, госпожо кандидат за председател на Европейската комисия. Много вече беше казано, така ще се случи върху три въпроса. Първо, госпожо Фондерлайн, бих искал да ви поздравя за това, че намерихте доброто решение между е, борбата за климата и защитата на околната среда. Трябва да постигнем повече, трябва да подобрим енергийната ефективност, да намалим емисиите от въглероден диоксид и трябва да го направим по отговорен начин, като си даваме сметка за екологичните и социални последици от меките, които приемаме и трябва да се съпътстваме най-тежко засегнатите региони, като подобрим конкретно способността на економиката си. Предлагате амбициозен и реалистичен подход, който според мен е правилен и аз го подкрепям. На второ място, предлагате инструмент за вътрешно сближаване на еврозоната. Това е нужно, но ви моля да отворите този инструмент и за страните, които все още не са членки на еврозоната, но са склонни, искат да се присъединят към нея, за да се даде възможност на тези държави също да се възползват използват този инструмент и да станат част от процеса на взимане на решения. По този начин ще се стане възможно присъединяването им към еврозоната, ще засили европейската економика и ще засили сподеността в Съюза. И на трето място, като идваща, като румънски член европейски парламент, имам една дума към вас и тя е Шенген. От 2011 година заедно с България изпълняваме всички условия с присъединяване към шенгенското пространство и ние тук в Европейски парламент нееднократно сме настоявали за това. Така че ви моля да се, да се подкрепите и да използвате инструментите на ваше разположение, за да може е, присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство се превърне в действителност. Това е, е темата, от която българските и румънски граждани очакват най-много от Европейския съюз. По този начин ще подобрим сигурността на, евро, на шенгенската е, зона. Няма да я отслабим. И накрая, колеги, различни сме тук. Не сме едни, еднакви, но в а, изказването си мисля, че госпожа Фан дер Лайен взе предвид позицията на всички ни и затова смятам, че заслужава подкрепата ни. Благодаря ви. Господин Зоренио има думата за една минута. Сеньора Ван дер Лайен, o Parlamento Europeu representa os cidadãos. Европейският парламент е представлява европейските граждани. Аз съм представител на португалските граждани, които искат една прогресивна Европа. По време на разговорите в моята политическа група не бях сигурен, че ангажиментите, които искате да поем, които ще поемете, са могат да бъдат в съзвучие с нашите. Но днес вие ме убедихте. Смятам, че можем да, конкрет... да вървим конкретно към решението на задачите. Искам да ви задам три въпроса. Каква ще бъде вашата подкрепа за амбициозна МФР в областта на а, кохезията? Как ще спомогнете за създаване на стабилен бюджет в еврозоната, който да устои на системните кризи. Как да стане това чрез политически е, конкретни проекти? Как да, е, да дойдат относно гражданите към нас? Госпожа Инфет, госпожа Фондерлайн, Лайн, Абсолютно съм уверена в вашите качества. Ето тук стоя. Червената точка по средата на залата съм аз. Абсолютно съм убедена, че вие сте човек с качества. Но дали вие сте правилният човек за тази длъжност, не съм изцяло убедена. На първо място, вашето предложение за механизъм за върховенството на, за, на закона е твърде тясно. И а, имаше предложение а, от господин а, Тимърманс. А, а, успях да го прочета и да се запозная с него. Искам да ви попитам обаче как се, ще се борите с а, ксенофобията и расизма, който е голям проблем в Европа. Не съм сигурна, че вие сте правилният човек, не защото не одобрявам това, което вие казахте. Европейския съюз много добре а, изработва закони и много зле се справя. Това показва а, аферата с а, дизелтово гориво, с Фейсбук а, и така нататък и проблемите с върховенството на закона в Унгария, Польша и така нататък. Миналата комисия беше много предпазлива и затова искам да питам вас. Вие сте кандидат на държавите членки по силата на а, процеса на вашето номиниране. А, ще бъдете ли вие а, любимото, а, домашен любимец на държавите членки или ще се застъпвате за европейските интереси? Госпожа Едштатлер. Уважаема госпожо, кандидат за председател на Европейската комисия, скъпи колеги, днес се намираме в исторически момент поставяме желоните за следващите 5 години по отношение на длъжностите. Това е продължителен период от време. Изборите показаха, че гражданите показват повече интерес е, към европейските процеси, но очакват от нас и решения. Очакват гаранции за благодействието, свободата и сигурността. Европа, която а, пази. Това беше мотото на австрийското председателство. Европейската комисия е най-силният орган. А, Европейският парламент а, може да критикува процеса на номиниране, може да се а, притесняваме, че губим доверието на гражданите, но в крайна сметка най-важен е кандидатът. И трябва да възстановим доверието на гражданите възможно най-бързо. Имаме нужда от Европейски съюз, който е способен да действа. И трябва да отстраним недостатъците. Вие казахте, че ще се застъпите за обвързването на системата на водещия кандидат с закон. Трябва да покажем на нашите граждани, че решенията на европейско ниво се вземат по прозрачен начин. Трябва трябват ни визии за Европа. Имаме нужда и от личности, които да поемат тази отговорност, да оформят активно процесите. Вие сте а, личност, начало на комисията, която може да налага волята си и не само днес се представихте като, като такъв. И за това имате пълната ни подкрепа. Аз смятам, че залагате на правилните теми и поставяте на дневен ред пренебрегвани до сега теми, като например насилието а, към жените, ние ще ви подкрепим изцяло в тази посока. Господин Шидер, за една минута. Спазвайте времето за изказване. Dankeschön. Благодаря, господин председателю. Уважаема госпожо Фондерлайн. Бях много скептичен към вашето номиниране, но трябва да кажа, че вашата реч днес беше много добра тя съдържаше много важни точки. Но с ръка на сърцето. В Европа сме чували много добри речи. Става въпрос за конкретни проекти. Например, постигането на данъчна справедливост, независимо а, дали ще се борим а, с а, законните и незаконните укривания на данъци. Трябва в Европа опазването на климата да се превърне в реалност, защото именно реализирането на добрите политики е онова, което ни куца в Европа. Държавите членки в Европа са управлявани от консервативно прави... консервативни правителства. А, аз мисля, че а, тази умерена политика е онова, което а, ни трябва. А, по отношение на върховенството на закона, смятам, че не само трябва да говорим за това, а вие да поемате ангажимент като председател на Европейската комисия. А, Европейската комисия а, няма да коленичи пред личности като Салвини или Орбан. А, колегата Гърнц. Благодаря, господин председател, госпожо Фандерлан, Като виждам пред какви предизвикателства са изправени, съм много разтревожен. Но като видя с, как, с, как, с какво разполагаме, като начини, това ме утешава. Откакто Барак Обама не е председател, е, има едно свободно място. Кой може да заема това място на лидер? Европа, разбира се. Европа може да обедини всички прогресивни сили първо в Европа, като се превъзмогнат разликите запад, изток, е, север, юг. И след това да се обединиме около а, е, всеобщите проблеми, заедно с а, Китай, с, с Средния изток за постигане на екологичните цели и декарбонизиране на е, обществото и планетата. А ако е, вие пости, постигнете успехи, никой няма да ви благодари. Но ако се провелите, никой, никой няма да ви благодари. Всички ще бъдеме пратени по дяволите. И вие, и ние. Ние носим огромна отговорност. Нека я носим е, здраве. Госпожа Уважаема госпожо кандидат за председател на Европейската комисия, трябва да гарантираме, че Европа достига до всеки европеец. Европа не се свежда до Брюксел или Страсбург. Европа е всеки един от нас. Европа не бива да е повече за едни и по-малко за други. Трябва да гарантираме, че Европа стига до всяко село, всеки град, всяко момиче, всяко момче, всеки гражданин, до всеки чрез добре изготвена годишна финансова рамка и инициатива. Нито един европеец не бива да е принуден да напуска региона си по економически причини. Правилата трябва да се прилагат за всички. Когато страни като България изпълняват критериите за членство към Шенгенското пространство, те трябва да се присъединят към него. Така че ще поемете ли ангажимент заедно с държавите членки в съвета, на които им е трудно да приемат, че сме изпълнени тези критерии. По отношение на еврозоната, за да не се възприема тя като клуб само за, запасен само за някои, смят, предвиждате ли разширяване на еврозоната в последните 5 години, ако страните са изпълнили нужните критерии? И също така, всек, всяко предприятие, всеки предприемач, всяко МСП има проблеми с намирането на добре квалифицирани професионалисти. Не смятате ли, че трябва да правим малко повече амбиции по отношение на професионалната квалификация на гражданите? От днес нататък ще е много важно да приложим на практика думите и аз съм готова да ви съпътствам за изготвянето на един стабилен енергиен пазар, насочена напред и модернизирана индустрия, готова да прегърне новите технологии, за да гарантираме, че нашата економика ще бъде още по-конкретно способна. Благодаря ви. Госпожа може има думата за една минута. Благодаря, госпожо Фандерлайн. Благодаря за това, че изслушахте нашите искания в областта на климатичната политика, намалението на емисиите с 50%. Ако, ако искаме да постигнем тези цели, ние трябва първи държ... държавите членки да постигнем това. В Дания имаме ново правителство и ние говориме за 70% намаление до 2300. Тоест, ние сме малко напред. Но ще имаме възможност да поговорим за това. Трябва да се забранат дизеловите двигатели и други. Трябва да се вземат тези мерки. Трябва да бъдем амбицио, амбициозни. Европейския съюз започна като общност на е, въглищата и стоманата, но искаме той да се се превърне в един съюз на климата и озеленяването. Благодаря, господин Камон. Госпожо Фондерлайн, много се надявам, че ще успеете. искам да съм сигурна, че сте успяли и в края на вашия мандат. Ако искате да се справите с климатичните промени, да, да направите цифрова економика с европейски стандарти, трябва да направите повече от това да прилагате най-малкото общо кратно в законодателството. И трябва да работим за най-важната обща мисия, която имаме. Знаем, че най-големите препятствия пред успеха не са нито в парламента, нито в комисията, те са в съвета. Това е единствената институция, която след целият този процес ще бъде укрепена, ще бъде по-силна. Аз смятам, че ако искаме да реформираме Европейския съюз, трябва да го направим на местата, на които най-много боли. Това беше а, онова, за което хората гласуваха през месец май. Европа да работи по-добре за гражданите си. Трябва да реформираме, да обновим Европейския съюз. В противен случай всички важни визии, които изложихте пред нас, няма да бъдат осъществени, защото няма да има време за това. Отдържа господин Корбет една минута. Благодаря ви. Коментарите по отношение на демокрацията, направени от изпрасналата се част на залата, ме кара да смятам, че вие, госпожо фон ще вземете пости само ако ви подкрепи мнозинството в тук в парламента, докато на седмица в Обединеното кралство ще имаме нов министър-председател, който няма по никакъв начин да бъде подкрепен от парламента, което е шокиращо. Но вие очаквате от Европейския парламент да се отказва от вашите принципи, принципа на водещия кандидат, на който много държахме. Ето защо трябваше да направите сериозни отстъпки към нашите искания тук в парламента. И направихте някои отстъпки. Това, което казахте по отношение на правото за законодателна инициатива е важна за нас. И казаното от вас за Брексит също е важно. Приемате но, възможността за отлагане на крайни срок за излизане, ако има добра, ако има основателна причина. И мога да ви кажа, че има такава причина, защото мнозинствата от британците променят мнението си. Сега те са против Брексит. И сега вече всяка една от партиите в опозиция в Камерата на общините иска нов референдум, така че моля ви, оставете вратата отворена. Благодаря ви и последният получава думата господин Маркес за една минута. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Госпожо Фандерлайн, ангажиментите, които поехте писмени в вид и тук за по-конкурентна, по-солидарна Европа, доказват, че вие разбрахте какво очакваме ние от вас, но и какво очакват европейците от вас. Европа има нужда от бързо, бързи действия и да поемеме ангажименти за това, което очакват очакват гражданите от нас. Сега, надяваме се, че ще можете да постигнете компромиси, да, да, да можете да деблокирате някои блокирани теми в съвета, като енергийните проблеми и други. Так, за това вие ще имате нашата подкрепа. Днес Очакваме много от вас това, което сте написали. Европейският парламент от своя страна ще поеме своите отговорности, защото това очакват от нас европейските граждани. Така че това, което вие поемате като ангажимент днес е нещо тържествено и много е, важно. Европейците искат е, надежда за следващите пет години. Нека да градиме над нашите надежди. Сега давам думата на госпожа Фандерлен да отговори на въпросите. Господин председател, уважаеми господа депутати, много благодаря за тази оживена и конструктивна дискусия. Тя беше знак, че демокрацията в Европа е жива. И... Това е само доказателство. Казах, много пъти беше казано, че имаме само две седмици, за да се опознаеме. Аз съм тук, за мен е голяма чест за това, че можах да ви представя моята програма. Знаете, че една реч си е реч, това е нещо ограничено, но днес мисля, че сте получили насоките, които съм изпратила, са подробности, свързани с проблемите на околната среда до 2050 година, за една по-интегрирана Европа, за напредъка на европейската демокра... демокрация, за една нова Европа, която ще защити своите граждани. Има много аргументи. и много хора подчертаха, че има една пропаст или едно разделение между източна и Западна Европа. Наистина трябва да се наистина трябва да се направи. Тези страни направиха огромни усилия и за да се присъединят към Европейския съюз, към Шенген и така нататък. И техните усилия трябва да бъдат възнаградени. Мисля, че до, доста подробно съм описала как можем да се справиме с тези проблеми, да преминеме е, препятствията, как е, да потърсиме баланс между отговорността и гъвкавост, за да работиме заедно. Би, бих искала да участвам, да работя под по-тесни връзки с Европейският парламент и той да участва повече. Затова аз подкрепям ам, предложението за законодателна инициатива и предлагам системата за водещ кандидат да бъде записана в текстовете. Бих искала да, да построя едно ново доверие, едно ново партньорство между комисията и парламента. Ние сме в крайна сметка естествени съдружници, ако мога така да ни нареша, нареча и нека да цитирам още веднъж един от бащите на демокрацията, който казваше, че тайната към за щастието е свободата, а тайната на свободата е смелостта. Нека да бъдем смели в името на Европейския съюз. Благодаря, госпожа Вандерлайн. С това обсъждането се прекъсва. Дискусията приключи и а, прекъсвам заседанието до 5 часа.